Уважаеми колеги, здравейте! Ако не възразявате, нека да започнем. Точка първа от дневния ред е приемането на дневния ред. Позволете да ви информирам, че има следващи проблем. Точки 17 и 21 ще влязат след точка 11, 12 и 13 ще отидат след точка 19. Имате ли възражения? Не виждам. Така че можем да смятаме, че дневния ред е прият. Точка 2. Одобрение на протоколите от заседанията. <clears throat> Ако до края на заседанието не получим възражение, протокол от заседанието на 7 декември ще се смята за одобрен. С това стигаме до точка номер 3. Имам удоволствието да кажа добре е дошъл на господин Франс Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия, който отговаря за по-добра по договор законотворчество, между институционални отношения, върховенство на закона и хартата на основните права в рамките на структурирания диалог с нашата комисия. Господин <clears throat> първи заместник председател, вие сте първия, с когото осъществяваме подобен обмен през тази година в рамките на структурирания диалог. Утре ни предстои среща с госпожа еврокомисар Юрова. Надявам се да последват срещи и с други еврокомисари, чието портфейл и ресор се отнася до нашата работа. Искам само да е, кажа това и ви моля да направите в своето стъпително изказване, след което ще има въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Позволете ми да, кажа, да започна с тъй наречения дневен улов. това е инициативата за лицата, изобличаващи нередности, за осигуряване на тяхната защита, която обявихме днеска. В насока, за която настоява, е, и то от доста време на сам парламентът, важно е, е да осигурим на общоевропейско равнище една по-висока степен на защита на лицата, подаващи сигнали, в интерес на върховенството на закона, справедливостта, лоялната конкуренция, свободата на изразяване на мнение, е, свободата на словото и прочие. Е, това са хора, които подават информация, са източник на информация и способстват за ефикасното прилагане на закона. Наред с това, защитата на тези хора допринася за засилване на основни права и свободи, на свободата на словото, изразяване на, на, на, на мнение, е, гарант за просъществуването на разследващата журналистика, като е един от устоите на всяка демократична система свободата на, на, на медиите, свободния печат е, са от значение за всяка демокрация. Предлагаме високи общи минимални стандарти на защита на онези лица, които разкриват и, и оповестяват информация за закононарушение, нарушения в един широк диапазон от, от материи в интерес на обществения интерес. И естествено, защитата на, на тези лица, както казах, е от съществено необходима за по подобряване правоохранителната дейност в, в европейски план, а, за защита на финансовите интереси а, на Съюза, функционирането на единния пазар, за противодействие на злоупотреби, измами, неплащане на данъци, е, нанасене на вреда на околната среда. В това отношение е, комисията се отзовава на, на вашия призив. Е, и той призив, който парламентът отправя от, от време и съвсем наскоро във вашата резолюция от 19 април. Защитата ще се осигурява независимо от трудовоправния статут на, на лицето, и това е важно с възможности за реакция както вътре организационно, така и извън съответните институции и организации, чрез достъп до средствата за осведомяване. И вече лицето само ще може да прецени към кого да се обърне, ако смята, че подаването на сигнала вътре в организацията работодател би било противопоказано, биха могли да се отправят, е, да се обърнат към други е, е, средства. Ответните или, ако щете, наказателните мерки, под каквато и да било форма, са забранени и се санкционират, а в случай, че лицето стане жертва, пострада от такива мерки, те, те ще бъдат надлежно преследвани от закона, в това число по линията на, на тормоза на работното място, незаконно освобождаване от длъжност. В случая тежестта на доказване ще се обърне, така че лицата, които предприемат действия срещу лицето подало сигнал, ще трябва да докаже, че тези действия не са наказателни, не са своеобразна санкция така ще защитим отговорните е, лица, е, подаващи сигнали, а в същото време е, ще възпрем унези, които преследват свои злостни, корисни цели. Призоваваме също така държавите членки да създадат една всеобхватна, непротиворечива уредба за защита на изобличителите насърчаваме поне държавите членки в това отношение. В крайна краща не става въпрос само за защита на интересите на Съюза, а и на националните интереси на всяка една държава членка. Е, разбира се, ако директивата бъде приета, тя ще трябва да бъде съответно транспонирана. Инициативата в областта на дружественото право по-нататък. Отдавна работим за модернизиране на уредбата на, на търговските дружества в Европейския съюз, за повишаване лоялността на единия пазар и адаптиране към цифровата среда. Надявам се, че този акт ще бъде прият от колегиума през едните дни. То фактически ще съдържа два нормативни акта. Цифровизация на дружественото право, е, единият и другият за през граничната дейност на търговските дружества. С предложението за цифровизация се надяваме да помогне на предприемачите да започнат търговската си дейност е, с правна форма и така нататък е, в цифровата среда, в, в е, електронното пространство, а другото предложение за презграничната дейност на, търговските дружества ще модернизира действащата уредба на сливанията през граница, ще въведе и нови правила. В частност, комисията възнамерява да откликне на множеството призиви, в това число от страна на Европейския парламент, да хармонизира уредбата на презграничните преобразувания, а именно прехвърляне на седалище в цифровия пазар. В същото време обаче е, желаем да въведем категорични гаранции срещу злоупотреба при прехвърляне на седалището, в това число с оглед на данъчното третиране е, и, и когато може да се подозира, че седалището се премества в друга държава членка, за да се избягва плащането на данъци. Единият пазар може да функционира добре само ако е, е на лице достатъчно доверие в това, че възможностите, които той предлага на търговските субекти, е, няма да се обърнат срещу интересите на гражданите и, и на самия пазар. А, мога да отговоря сега на вашите въпроси. А, имам а, а, приготвен текст и, и, по, и по различните теми, които представят интерес за вас, това число инициативата за върховенство на закона, субсидиарност и пропорционалност, гражданска инициатива и така нататък, но аз съм готов да откликна на всеки ваш интерес, ако не възразявате, господин председател. Да, малко позакъсняхме, наистина, и на мен не ми се ще да ви, да ви отнемам толкова време с монолога си. Така че Както, както пожелаете, с удоволствие ще засегна всеки въпрос, който представя интерес за вас. Благодаря. Госпожа Халтала. Два въпроса, господин заместник председател на комисията. Първо, нашата комисия и целият парламент неведнъж е призовавал е, комисията да приеме регламент е, за една отворена, ефективна и независима европейска администрация или, или държавна служба. Е, в смисъл добрата административна практика да бъде кодифицирана в общностното право. И това именно трябва да направи е, комисията, защото става дума за гаранции е, гражданите, търговските субекти да взаимодействат ефикасно и ефективно с администрацията. Доста ни обесърчава обаче фактът, че комисията не, не, не се съгласява, не приема становището на парламента за средствата да бъде постигнато това. През октомври 2016 година още комисията заяви, че не е убедена в необходимостта от нормативна уредба на общо европейско равнище. Сега с удоволствие <laughs> мога да ви кажа, че сме на път да ви убедим. Е, ние проведохме успешно обществено допитване по инициатива на парламента. Е, приключва нашата оценка на въздействието в резултат от това допитване при спазване на всички принципи, е, които спазва самата комисия. Е, ще проведем е, разисквания и тук в нашата комисия е, през лятото и аз ви питам дали, за нас би било удоволствие, разбира се, ще може да присъствате на изслушването по този повод. А първия въпрос. Втория <laughs> въпрос е, не, втория, втория все пак въпрос е, е за наскоро произнесеното от Общия съд на Европейския съд е, по делото Декапитани срещу парламент. Знаем, че решението засяга и комисията в качеството и на добросъвестен посредник е, в хода на триалозите засяга и, и съвета, разбира се. И аз бих искал да чуя от вас как преценявате евентуалните последици от това решение на съда, което призовава за обществен достъп до документите от тристранните преговори, в това число прословутите четири колонни документи. И дори да се обжалва, надявам се да не се обжалва, според нас нашата институция, парламентът не би трябвало да отправя такъв сигнал на обществеността, именно че се противопоставя на едно такова справедливо решение, то нашия дълг във всеки случай е независимо от е, евентуална обжалвателна процедура, да е, изпълним решението на съда. И с оглед на това, че ви отговаряте за подобряване на нормотворчеството в Съюза, ви питам как гледате на всичко това. Госпожа Реда. Благодаря, господин заместник председател. Първо трябва да ви благодаря за предложението, което публикувате тук за защита на изобличителите. Това е наистина дългогодишно искане, което вие удовлетворявате на, Европейския парламент и още от приемането на директивата за търговската тайна, която и до ден днешен представя сериозна заплаха за лицата, подаващи сигнали, имаме редица основания да смятаме, че е назряла необходимостта от такава защита. Ам, да, но въпросът ми е за нещо, което вие споменахте. А именно казахте, че ако такова лице смята, че вътрешните канали за подаване на сигнал в е, организацията работодател е, не са обещаващи, или дори биха могли да ги изложат на заплаха, да говорим за опоручаване на следствието, биха могли да се обърнат към външни канали. Но това така или иначе са държавни органи. А, ако вземем LuxLeaks, например, е, ставаме свидетели на това как е, лицето, подаващо сигнала, трябва да може да се обърне непосредствено към пряката към обществеността по линия на средства за осведомяване. А в директивата са предвидени сериозни условия, препятстващи е, такава една непосредствена мярка с срокове. Знаете, ако някой, ако имате такъв опит, по, по линия на, на правото на информация да, да, да подадете искане за информация до Европейската комисия, лесно ще се убедите, че изключението, що се отнася до удължаването на сроковете, по-скоро е правило. Значи питам се дали изобличителят не би трябвало да има възможност пряко да се обърне към обществеността. А ако е на лице непосредствена заплаха за обществения интерес, Питам ви всъщност, трябва ли това лице да докаже обществената заплаха? Понеже обръщането на доказателствената тежест, е, което вие споменахте, всъщност се обесмисля, ако изобличителят трябва да докаже, че е, е на лице непосредствена заплаха за обществения интерес, преди да се обърне към обществеността. Така, мисля, че е, такива лица трябва да бъдат поставени в една относително по- силна позиция. Та кой ще докаже, питам ви, дали заплахата е непосредствена, каква е степента на заплахата, така че да, да могат ли тези лица да се обръщат и пряко до съответните органи. Благодаря. Госпожа Кауфман. Добре дошли, господин заместник председател на Европейската комисия. Ще е, взема повод от е, наболелия въпрос днес за вътрешната информация и благодаря на комисията, че най-сетне се съобрази с отдавнашното искане на парламента. Това е важно досие искрено се надявам, че ние като законодатели ще бъдем в състояние да работим бързо, за да приключим работата и е, документа да влезе в сила преди края на нашия мандат. За сега <clears throat> мога само да кажа, че това е наистина амбициозно предложение и аз ви благодаря за това. Е, въпреки това имам два въпроса. Дали бихте казали по-конкретно следното? Първо, нашата политическа група много се вълнува от въпросите на трудовото законодателство, неговото нарушение и така, и така неговите нарушения и така нататък. Виждаме, че това не е включено. Е, има въпроси, които не са включени в приложното поле. Хигиена на труда, безопасност на работното място. Не смятате ли, че те трябва да намерят място в документа? И второто, ако правилно раз разбирам, предложението на комисията се отнася до общностното законодателство. И се питам наистина как хора, които се сблъскват с непорядки, могат да направят разграничение в лично качество между общностно и национално право. Няма ли да възникнат сиви полета за онези, които наистина се тревожат от такива непорядки. Дали нещата няма да станат изключително сложни за тях? Господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ние, вие днес ни представяте проекто директива на комисията, която определено представлява интерес. Казвате, че изобличителите са устой на демокрацията и аз съм напълно съгласен с тази ваша констатация. Необходим е противовес на, на, на властта и определено обикновените хора, подаващи сигнали, биха могли да бъдат изложени на заплах. Съзнавайки всичко това, Европейският парламент гласува своя доклад е, миналата година, призовавайки комисията да действа. Лично аз внесох альтернативна резолюция от името на, на нашата политическа група, но, но духът е все същия. По-настоящем само 10 държави членки от Европейския съюз е, имат прието вътрешно изчерпателно законодателство в този смисъл и на места на Европейската комисия да прикани държавите членки да се вдъхновят от добрия пример е добре дошла. Лично аз а, е, си давам сметка за това, че тук се прави опит да се оформи нормативно процедурата а, е, с различни срокове, а, е, с вътрешни възможности за големите организационни структури и съответно вътрешен организационен механизъм за бързо реагиране. На второ място национален орган, към който биха могли да се обърнат подаващите сигнали. И, и аз оценявам високо. И вече на трето място до, до преста, до печата. И вече това, което се спомена тук от колегите, за случаите на непосредствена заплаха, заобикалят тези предшестващи стъпки. Всичко това е, според мен, добре замислено и аз виждам известна приемствено с разработките на самия Европейски парламент. Три въпроса. Първо, според мен има една граница, която не би следвало да бъде пристъпена, а именно по какъвто и да било повод не би трябвало да се създава централизиран европейски орган за защита на тези лица. И това би било лоша идея нея. Аз бих препоръчал наистина да се призоват държавите членки да създадат свои защитни механизми в национален мащаб. Казвам го, защото в 55-та точка от доклада Розиер се говори именно за такава една възможност за Централен европейски орган. Значи ви питам, как вие коментирате, наистина ли възнамерявате да не възприемете тази идея? Втория ми въпрос е за нормативната база, за правното основание. Освен ако не греша, вие не засегнахте този въпрос този път, но ние дълго говорихме в съответните комисии по доклада Розиер, а и първата точка на доклада най-сетне подчертава, по един достатъчно удовлетворяващ начин, според мен, на това, че има няколко възможни правни основания, но не се спира на едно категорично. Честно казано, а от юристи това е малко задачаващо. И ми се ще да ви чуя дали сте уверени, че ще може да се позовете на непротиворечиво правно основание. И на трето място, не така, не така е приятно да, да, да се чуе, но, но а, аз свързвам вашето изказване днес с изказването на, на, на Селмайер Герт. А, той бързо а, напредва в кариерата в комисията знаете за светкавичните му назначения. Това буди загриженост у всички парламентарни групи, трябва да ви кажа и, и в печата. И за съжаление всички опити да, да отправим сигнал, така да се каже, и ние се оказват а, а, не, не, неудачни. И някак не ви ли притеснява едно такова противоречие? От една страна Европейската комисия се обявява за защитник на изобличителите, от друга страна някак си не реагира според очакванията, когато сама е обект на критика. Така, хайде сега да кажем, че това бе първия кръг на въпросите. Ще дам възможност на колегите на втори кръг. Заповядайте, господин Тимирмас. Благодаря ви. Така сега, опозицията не, не се е променила, но и аз не съм се променил, т.е. аз съм готов да ме убедите наистина. Ще дойда да ви изслушам и кой, да, кой знае, може да ме убедите, може пък аз да ви убедя. Е, така че, да, диалог е, при всички случаи. Е, диалогът не е нещо, което се случва само между хора, които са единомишленици поначало. Диалогът е и начин да бъдат примирени различията. Така че аз се ангажирам да положа всички усилия. Що се отнася до делото пред съда, свързано с триалога, Разбира се, засегнати са парламентът и комисията в по-голяма степен, отколкото... Е, парламентът и съветът, извинете, в по-голяма степен, отколкото комисията. Ще изчакаме позицията на парламента. Не бих искал да предрешавам. Не знам дали парламентът край на краща ще иска да обжалва. Вие се надявате, но не знаете, нали, че няма да обжалва. Точно така. Значи трябва да изчакаме. Позволете ми само да ви кажа, че аз също се надявам да можем да постигнем все пак нещичко в контекста на междуинституционалния диалог, който водим по отношение на прозрачността. Е, той да доведе до някакви резултати. Но аз и това не бих могъл да предрешавам. Мога да ви уверя само, че комисията е амбициозна в това отношение. Това бих могъл да кажа по този въпрос от името на комисията. нататък е, подготвяйки е, проекто директивата за изобличителите, водихме през цялото време разговор за това каква процедура, какви процедури да създадем така, че подходът да бъде равноправен и винаги от страна на парламента е имало хора, които са казвали, не бива да се предвижда процедура, която първо да преминава през вътрешния ред, след това през държавно-административния ред и най-сетне да стига до печата. Винаги трябва да се стига пряко до печата. Честно казвам, аз не приемам. Не приемам тази позиция смятам, че за, да кажем, за търговските дружества с повече от 50 на служители или да кажем оборот 10 милиона, годишно, те ще трябва да създадат свои вътрешни процедури е, за подаване на сигнали. И това ще промени корено, според мен, динамиката в много държави членки. Е, различните търговски дружества, организации ще трябва да осъзнаят наличието на вътрешен проблем, да развият самосъзнание за това. И това е много важно. Това би могло да промени пейзажа на, на тази е, материя. Същото, разбира се, въжи и за държавните органи. Е, не всички държави членки са предвидели такъв ред за държавната администрация. Трябва и ще трябва да предвидят, ако директивата бъде приета. Какво е, що е непосредствена заплаха? Отговорът на този въпрос, е, според мен, трябва да бъде оставен в значителна степен на преценката на самия човек, подаващ сигнал. А, тъй като ако човек смята, че е на лице проблем, който трябва да бъде изобличен, трябва да бъде показан, и, и за решаването на който, очевидно, според преценката на лицето, нищо не се прави, то подаващия сигнал е воден от, така се каже, морален императив, от, своята, е, от своя морал. И трябва да бъде защитен. Но това не означава безогледна свобода, разбира се. Засягате въпроса за доказателствената тежест. Тя се обръща едва когато работодателят предприеме някакви наказателни мерки срещу подалото сигнал на лице. От това не означава, че ако някой твърди, че нещо не е наред във въпросното търговско дружество, то дружеството ще трябва да, да, да, да се защитава срещу обвинението. То, в, на този етап не обръщаме тежеста на доказване. Когато някой обвинява, той трябва да докаже. И не могат да се смесва двете. изобличителят фактически обвинява и не може да се очаква изобличение, дружеството да, да докаже, че той не е прав. Но, когато срещу такова лице, просто защото е, е сигнализирало, се, се приемат някакви санкции, някакви е, ответни мерки, то работодателят ще трябва да докаже, че не го прави с наказателна цел. И аз бих смят, сметнал да ви кажа, че непосредствената заплаха е нещо, което в повечето случаи е доста очевидно. Не може, примерно, да се чака месеци, защото е застрашено общественото здраве и някакви финансови интереси. Все, нали, неща, които можем да подредим в, един списък, в един списък които, на които би могла да бъде нанесена вреда. Е, вредата нанесена на, на интересите на дънакоплаците, на, на, на опазването на природата, на, на, на човешкото здраве, животните и така нататък са неща, според мен, доста очевидни и в този смисъл преценката ще бъде доста широка. Е, що се отнася до въпроса за е, защитата по месторабота, по смисъла на трудовото право. Нашата оценка е, че цялото трудово право, е, в това число здравословни и безопасни условия на труд, е, е в значителна степен по-уредено и, и представя по-висока степен на защита, отколкото е, той би могло, лицето подало сигнала би могло да ползва под предлаганата от нас директива. Значи тук не става въпрос за засилване на гаранциите по трудовоправен ред. Е, ако говорим за отново здравословни и безопасни условия на труд, те ще се подобряват по линия на трудовото законодателство, не по линия на въпросната директива, очевидно. И защо чрез европейски акт Вижте, е, в приложението към директивата са изброени много теми, много е, въпроси. Ако е, някой констатира заплаха за околната среда, за продоволствената сигурност или безопасността на хранителните продукти, общественото здраве, финансовите интереси, често казано, хората ще се запознаят с всичко това а, и, и, и не е тяхна работа да, да, да, да преценяват сега това по европейското право ли е, по националното право ли е. По определение периметърът е общо европейски, защото става въпрос за единния пазар. Ние няма да очакваме от когото и да било да прави е, изрични, дословни препратки към е, приложението към директивата. Е, хората, адресатите на, на, на това законодателство трябва да са осведомени за общата тематика. И както казах, здраве, е, е, интересите на фиска, околната среда, е, безопасност на хранителните продукти и така нататък. Така че аз не, не се опасявам особено от евентуално смесване или объркване между националното и европейското законодателство. И прочем, ние призоваваме държавите членки да приведат съответствие и националното си законодателство. И аз смятам, че след като предложението стане предмет на преговори е, на държавите членки. Защо не? Бихме могли заедно, комисията и парламента, да призовем държавите членки да си преведат вътрешното законодателство в съответствие, за да не, да не, да не е, да не се стигне до объркване, наистина, дори, да се изчисти дори всяка вероятност от такова объркване. Що се отнася до е, не, не, позициите, от които не може, не може да се отстъпи. Е, държавите членки сами ще си свършат работата, защото това е директива. Ако не го сторят, ще ги съдим. И така действа европейското законодателство. И прочим, на, на, на фона на досегашния опит, аз и секунда не бих се колебал да образувам производство срещу държава членка, ако тя не изпълни директивата. Е, е, уверявам ви. Изключително важно е да създадем практика – е, и нали, съм напълно съгласен с казаното от господин Любретон, че е, задължението е на държавите членки. Те трябва да въведат практиката, те трябва да, да проявят разбиране, че защитата на подаващите сигнали е в обществен интерес. И вече онези, които проявяват неохота, ще се окажат в нарушение на директивата и върху тях ще се стовари европейското право с цялата си тежест. И, и не е нужен някакъв, в отговор на вашия въпрос, централен орган. Комисията разполага с достатъчните правомощи, без да създава нови инстанции. Правното основание, което предпочетахме съвсем, съвсем конкретно и изрично, това е член 114 от договора, е такова, че са обхванати не само лицата в трудовоправни отношения с обекта, на, на сигнала. Могат да бъдат обхванати стажанти, временно наети, на, на граждански договор, подизпълнители. А те също би трябвало да, да, да могат да подават сигнали и да ползват съответната защита. Но ние сме го проверили от юридическа гледна точка е, е, щателно това въпросът към мен, не виждам ли някакво противоречие между всичко това и казуса Целмайер. Честно казвам, не виждам как може да ги съберете на куп тези неща, но какво мога да кажа на господин Лебретон е единственото, което мога да, да направя, ако правилно съм информиран, е да, му, да го посъветвам да, да се допита до правната служба на самия парламент, който се е занимавал с въпроса и е стигнал до определени изводи. Аз не виждам противоречие. Благодаря. Благодаря сега да започне втория кръг на преговорите. Господин Радев. Уважаеми господин Тимерманс, бих искал да благодаря, че сте тук днес, за да отговорите на нашите въпроси. Бих искал също така да приветствам усилията, направени през последните няколко години от Европейската комисия, която предприе множество стъпки за постигане на по-добри резултати процеса на създаване на законодателство и политики. Сигурен съм, че по този начин законодателният процес ще стане по-достъпен и ще отбелязва в по-голяма степен мненията на хората, засегнати от тях. Една от тези стъпки във връзка с преоценката на законодателството беше създадената работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и това да правим по-малко, но по-ефективно. На последното пленарно заседание ние приехме доклада на Европейския парламент относно годишния доклад на Европейската комисия за прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционално за 2015 и 2016 година. Ето и моите въпроси. Може ли да ни дадете малко повече информация за дейността на работната група? Как напредват заседанията и особено ме интересува работата ви по доклада, който се очаква да се публикува това лято? Има ли вече очертани конкретни теми и въпроси, които ясно показват проблемите с прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност? Също така, мислите ли, че въвеждането на повече гъвкавост в определянето на 8-седмичния срок, с който разполагат националните парламенти да реагират по новите проекти на законодателство, ще допринесе за повишаване на тяхната роля в изготвянето на европейското законодателство? Благодаря ви. Mr. Zwiewka. Bardzo dziękuję. Господин Зиевка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин комисаря за информацията. Благодаря и за балансираното предложение за лицата подаващи сигнали. Точно това имах предвид. Идеята бе да сме сигурни, че знаем точно какво представлява лице подаващо сигнал и какви са условията за закрила на тези лица. Всичко това е включено в предложението на комисията. Що се отнася до другите въпроси, корпоративното право. В това отношение искам да ви благодаря за предложението, което се подготвя. Мисля, че то ще се приеме в началото на тази седмица, но е просочено, според мен. Вече мина една година. И аз не съм сигурен дали ще успеем да приключим законодателната работа, за да постигнем възможно най-големи резултати. Но ще видим и каква ще е реакцията на съвета. А, относно въпросите, господин Сайер ме помоли да задам някои въпроси. Първият въпрос касае работата във връзка с новогодишната финансова рамка – Имам един конкретен въпрос към вас, господин заместник председател. Можете ли да ни уверите тук на всеослушание, че прерогативите на парламента, що се отнася до делегираните актове и актовете за изпълнение, ще бъдат запазени, за да може да движим напред работата. И втория въпрос на господин Сайер – касае омнибуса. Ние полагаме максимални усилия в момента, но през това парламента иска да се даде политически тласък допълнително. И ето въпроса. Крайният срок е 3 май. Комисията възнамерява ли да спази този срок? в процеса на преговори. Благодаря. Господин Дюрхан. Благодаря, господин председател. Взех думата, за да ви поздравя за чудесната работа, господин Темерманс, извършена от комисията, но имаме някои притеснения. Аз ви чух да казвате, че споделяте мнението на господин Любретон. И аз се питаме какво стана. Всичко се срина изведнъж. Двамата заместни председатели споделят едно и също мнение с Националния фронт. Или Националния фронт е сближил позицията си с проевропейските настроени течения. Надявам се, че това е така. Но по тази тема наистина искам да ви благодаря и да ви поздравя за свършената работа. Нямам някакви принципни забележки. Искаме да има една и съща закрила за тези лица с лицата в контекста на търговската тайна, за да се борим с липсата на прозрачност. Искам да ви благодаря за това, което сте направили. Благодаря ви, че не включихте и въпроса за умисъла, при закрилата на лицата, подаващи сигнали, защото това само ще отслаби тази защита. И така, принципно искам да ви благодаря. И може да решите, че парламент ще направи всичко, за да подкрепи този текст и да го подобри. Относно европейския орган, независимо от тези забележки, които бяха малко по-шуговите, Националното законодателство трябва да отчете принципа за закрила, в... който е залегнал в европейски план и да защитават лицата, подаващи сигнали. Само, че има един проблем, който си пролича. Вече Люксембургското законодателство движещата подобна закрила за тези лица. Само, че имаше проблем с защита на общия европейски интерес. И настоявам на факта, че в момента, в който тази директива започне да се предлага в различните държави членки, искам да се обърне внимание на факта, че комисията трябва да следи за общия интерес на Европейския съюз, който трябва да има примат. И тук се различаваме с господин Любретон. Общи европейски интерес трябва да има примат пред националния интерес. Това е единствената възможност независимите национални органи да не блокират в, защита на европейското право, като се позовават на интерес на националното право. Съжалявам, че обръщам толкова внимание върху този въпрос, но мисля, че трябва да обърнем внимание на подробностите в текста, тъй като те са ключове за всичко. И на последно място – Да вземем един конкретен пример. Лафарш – голямо френско-швейцарско предприятие, което е финансирано за да продължи своята дейност в страни, в които са във война. И това предприятие е финансирало ИДИЛ и терористична държава. Това е известно. Не виждам как ние можем вътрешно ако тези факти са известни, не мога да разбера какъв орган вътрешен би имал правомощията да се изправи пред синдикати или вътрешни органи и да каже, внимавайте, това, което правите не е хубаво. Защото, нали, тук говорим за общия интерес на дружеството, а именно да се запази стопанската дейност и тя да продължи. Та, искам да настоя върху следното. Да няма иерархизация на вътрешните процедури. Да не извършваме иерархизация. Защото има много големи теми, които засягат много важни елементи, по които не можем да се бавим и не може да се задоволяваме само с вътрешно изобличаване. Не ми е присъщно да съм параноично настроен. Във вътрешен план, както показа и Дизел Гейт, доказателствата могат да се укриват и да изчезват. Така че надявам се, че ние ще подкрепим комисията и ще успеем да променим малко този въпрос, за да нямаме задължителни вътрешни процедури за тези лица, които подават сигнали. И също и ще направим нещо и по въпроса, по който спомена и Жулия за обръщане тежестта на доказване. Благодаря. И аз имам един кратък въпрос, господин Темерманс. В началото на вашето изказване вие засегнахте темата за журналистите. Аз не разбрах какво е вашето виждане за връзката между журналистите и този законодателен проект. Така че ако може да внесете малко повече яснота. Благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Ако Националния фронт има добра идея, първо ще се изненадам. Но второ ще трябва да кажа, че все пак идеята е добра. Това ще е моето отношение. А сега шегата на страна. Работната група за субсидиарността. Господин Радев зададе редица въпроси във връзка с тази работна група. На първо място, извинявайте, че ще го кажа, но още съм много тъжен, че парламентът е решил да не участва в работната група, защото той би помогнал. Щяхте да получите повече информация и парламента ще ще допринесе за работа на работната група, което ще да е много полезно според мен. Националните парламенти, които участват, са много активни в тази работна група и те дават много идеи, изготвят много документи, които се взимат предвид при, дебач, при дебата. Комитет на регионите е много активен играч в тази работна група. Той се е свързва с местните и регионални власти и се опитва да привлече тези органи в европейския законодателен процес. Така че би било много хубаво да чуем от Европейския парламент, които са наши клиенти, така да кажа. Те работят с нашето законодателство. Искам да чуя от тях колко е трудно понякога да се работи с това законодателство и как може да се опрости работата, за да можем да отразим и тези идеи. В самото начало, още като се внася законодателното предложение. Защото това, което ми направи впечатление при дискусиите, е, че хората са много прагматично настроени. Те са лицата, които трябва да прилагат всичко това. Те искат да се свържат с местните предприемачи, за да са сигурни, че съответният акт е изпълним за гражданите и е, че ще, той изпълнява обещанията дадени пред гражданите. Много често европейското законодателство се сочи с пръст, без това да е основателно, че е прекалено сложно. Така че е хубаво да проведем една съвместна дискусия и да помислим за общи решения, което ще е отползва за всички нас, за всички институции. Каквото и да се стане преди доклада, след като този доклад вече е написан, се надявам, че парламента ще се включи и ще обсъди резултатите, описани в доклада. Това ще отползва е от полза за всички. И още веднъж искам да подчертая, че начина по който участват местните органи, националните парламенти, не опира до един теологически доклад, е, дебат за субсидиарността. Догуша ми е дошло от подобни дебати, непрекъснати дискусии, какво означава субсидиарността. Тя означава на различни неща за различните хора. Но ние тук Искаме да покажем ясно как можем да помогнем на другите органи да работят по-добре с законодателството прието на европейско равнище. Как можем да подобрим процедурите по такъв начин, че ще да се повиши тяхната ефективност и те да носят по-добри резултати за гражданите. И също така да видим в какви области Трябва да намерим нови инструменти, за да се справим с новите предизвикателства. Тези въпроси са обсъждани вече надълго и широко. Ще продължим да ги обсъждаме, ще приканяме експерти да ни дадат информация, да се включат в този процес. Председателя на Европейския съд ни спомена за ограничението на европейското право, връзката с националното право. И това са неща, които ще ни помогнат, за да си свършим по-добре работата си в бъдеще. Тук не става въпрос за отнемане на правомощия. Не. За по-ефикасна работа, която надявам се ще спечели по-широка подкрепа от гражданите. Това са хората, за които работим. Надявам се, че с това отговорих на вашите въпроси. Ние така искаме да процедираме прагматично, конкретно на базата на сътрудничество. Надявам се, че до юли ще можем да изготвим вече доклад с някои идеи за подобряване на работата. Относно корпоративното право, само искам да подчертая, че са положени много опити през изминалите 15 години за подобряване на корпоративното право без успех до момента. Надявам се, че този момент ще внесем предложение, което намира правилния баланс между осигуряване на достатъчно гъвкавост на вътрешния пазар, без да се създаде такава гъвкавост, която ще е за сметка на работниците и служителите или на интересите на други лица, които трябва да бъдат защитавани. Това е баланса, който търсим. Гъвкавост – да но не и за сметка на дънокоплатеца, не и за сметка на работниците и служителите, които работят в дружествата и чиято работа ще бъде възпрепятствана нужно, ако дружеството измести своето седалище някъде другаде. Това са нещата, по които работим. Да видим дали решенията, които сме намерили, са правилни. Ще ги обсъдим с вас и с съвета. Да видим докъде ще стигнем. Относно годишната финансова рамка. Вие ми изненадохте, честно казано, с въпроса за делегираните актове и актовете за изпълнение. В тази връзка, според мен, ще предложим това, което е най-уместно за всеки отделен случай. Но доколкото съм виждал до момента, няма някакво намерение да се променят отговорностите и разделението на компетентности между различните институции в контекста на делегирани актови, актови за изпълнение. Но ще направя справка и ако има някаква промяна в информацията, която ви дадох, ще се свържа отново с вас. По въпроса за лицата, подаващи сигнали за нередности. Ако се приеме тази директива в сегашния си вид от всички държави членки, то люксембургското законодателство в този случай вече няма да предлага някакъв изход, някаква задна вратичка. В контекста на лица, които са подали сигнали за нередности, свързани с данъчни нарушения. Тези лица ще бъдат закрили. Ако бъде приятел директивата, подобно лице ще счита за лице подало сигнал за нередности и ще се ползва с закрила. Европейското право има примат пред националното, както знаете. С оглед естеството на въпроса, който бе зададен и вашия широк експертен опит в тази област, нека да проучим този въпрос, да го обсъдим. И аз искам да съм напълно сигурен, че този въпрос ще бъде изчистен на 100% в дискусията. Относно вътрешните процедури. Много трудно да се вземе решение тук. Продължавам да смятам, че ако има едно иерархизиране, първо вътрешна процедура, след това публичен орган, след това свързване чрез медиите, е принцип, който е добър с добра структура. Но ви признавам нещо. Ако едно лице подало сигнали, смята, че ако се свържи с вътрешните органи, доказателствата ще бъдат скрити. Ако това лице смята това нещо. И ако реши да не следва съответния канал, а да се свърши направо с публичният орган, или ако му няма доверие да обяви информацията в публичната сфера, то директивата дава възможност на това лице да представи аргументация, да каже, ако не бях направил това, истината ще, ще се покрие. И много трудно ще бъдат оборени тези аргументи. Същевременно трябва да се съгласите с мене, че ние трябва да създадем такава система, която да избегне подаването на какви ли не сигнали в медиите непрекъснато. Дали все пак има вътрешна процедура, която трябва да се следва. А ако процедурата не се следвала, трябва да бъдат представени съответните аргументи – но иначе във връзка с примерите, които посочихте, да, те сочат, че трябва да има право на преценка за лицето, подаващо сигнали. То трябва да може да се каже, аз съм убеден, че ако се мине през вътрешна процедура, истината ще се покрие. Тогава трябва да има възможност тази информация да стане обществено достояние директно. Но това трябва да почива на съответната аргументация. човек не може да се избира между една от трите процедури. Трябва да има известна иерархия между тях. Трите процедури трябва да са равнопоставени. Но това е отново друга тема, която можем да разгледаме в хода на дебата. Пред нас се разкрива уникална възможност да приключим всичко до края на двата законодателни мандата. Нека да се опитаме да направим това, тъй като това било, било голям напредък. Относно журналистите, защо този въпрос каса журналистите? Ами на първо място те са служители. Ако те имат причина да подадат сигнал за нещо, което се случва в техното дружество, те трябва да могат да направят това. Но вашия въпрос бе каква е връзката им с лицата, подаващи сигнали. Да разгледаме LuxLeaks. Панамските досиета. Дизелгейт. Кеймбридж Аналитика. Това са много смели хора, които са свързали с медиите. Ако аз съм журналист и искам да се свържа с някой, аз имам свой собствен морален императив. Знам, че лицето е поело много рискове. Трябва да направя това. Ако знам, че това лице е добре защи... защитено, аз мога да се свържа с журналистическата работа по-добре. Също така. Защото знам, че ако информацията стане обществено достояние, това лице ще е закри... защитено от закона. Така че това се отразява на самите журналисти. Знам за случаи, в които журналистите излизат с публикация. И след това лицето, което е подало сигнала, бива уволнено. Наложени са му санкции. Или изпада в много тежко лично положение. И това може да доведе до един вид самоцензура, цензура, сред журналистите. Ако журналистите знаят, че тези лица са по-добре защити, те по-лесно ще могат да подават е, информация в е, обществената сфера. Благодаря много, господин първи заместник председател Тимерманс, за това, че дойдохте да се срещнете с нас и отговорихте всички въпроси. А, е, а, за съжаление, времето ни ни изтича, но ще кажа, че се надяваме да ви видим най-късно на изслушването на госпожа Алтала. Благодаря много.

Uh, Уважаеми колеги, предлагам да продължим по дневния ред на нашето заседание. Точка четвърта представене на резултатите от проучването на отдел за, отдел за европейска добавена стойност, заглавен общ поход на ЕСА към правилата за отговорността и застраховането на свързани и автономни превозни средства. Та е. Мисля, че трябва да проговоря на люксембургски говор, за да ми обърнете внимание. Така. Е, е, предполагам, много се радва. Разбирате колко съм радостна, че най-сетно това проучване е факт. То предизвика, е, го извиква голям интерес у мен, така че с нетърпение очаквам неговото представяне. Загубих от поглед Татяна Евенс. А, виждам я, виждам я къде, е, която тя ще ни представи това проучване, така че без бавене предлагам да започнем, за да ни остане малко време за изказвания, коментари, и въпроси и така, Татяна. Е, благодаря. Здравейте. Дистанционното нещо не работи добре. Ще ви давам знак кога да сменяте слайдовете. Трудно е да се говори след оратор като Франс Тимерман. Съзнавам го. Ще се опитам да представя добре резултатите. Това е една много важна седмица и много уместно е да ви представим точно днес нашия доклад, защото тази седмица очакваме стратегия на Европейската комисия за е, изкуствения разум така че ние пък имаме възможност да представим нашия доклад относно правилата за отговорността и застраховането. Разбира се, първо започва дебата в нашата, в тази комисия. Вие сте първопроходници, вие излязохте с резолюция за роботиката и изкуствения разум и проведе публични консултации. Ако позволите само за минута да ви представя ключовите констатации. Накратко те са последните. Европейския съюз трябва спешно да действа по въпроса за отговорността. Мисля, че вашата комисия споделя това разбиране. Ще ви представя нашето проучване, за да ви заведа до изводите и ще го сторя в четири стъпки първо е, общия политически контекст, настоящата европейска уредба и е, слабости и пропуски в съществуващото законодателство. След това наши предложения за евентуални действия в заключение ще се опитам да представя някои първи преценки за европейската полза от общностни действия в тази област. И така, е, ето как се стигна до е, тази оценка и общия вид на свършената работа, включително и в парламента. А сега позволете на следващия е, слайд да обясня защо трябва да действаме. Три са основните причини. Първо, огромен економически потенциал за економиката, за промишлеността и за цялото общество. Ето някои от основни, основните компоненти, откъде ще дойде тази стойност. Всички знаем, че е, европейското автомобилостроено, освен всичко друго, е много крупен работодател и много конкурентоспособна. В иллюстрация в момента 12,5 е, милиона души е, е, работят в този сектор, в бройка, която значително надхвърля броя на населението на моята родина Естония. Но по прогнози до 2050 година ще говорим за 17 трилиона евро като принос. Огромен потенциал за растеж и разбира се като обществен регулатор Европейския съюз не може да подмине това, трябва да го използва възможно най-добре. Е, освен потенциала, има и сериозни обществени притеснения. Има редица проучвания да се провери обществената нагласа спрямо автономните автомобили, обществените консултации от миналата година ясно показва, че 87% от респондентите очакват или смятат, че е необходимо да се предприемат законодателни стъпки. Всъщност това е притеснение номер едно или въпрос номер едно, ам, вълнуващо европейските граждани. 74% от респондентите поставят, нареждат на едно от първите места въпросите за отговорността така че очевидно трябва да помислим за по-нататъчни действия в тази област. И третото, третата причина се разкрива от задълбочения анализ на правни пропуски в сегашното законодателство. С което стигаме до следващата стъпка, а именно оценка на състоянието на законодателството. Започнах с думите, че трябва да действаме спешно и незабавно. Две са причините да кажа това. Е, е, говорим за качествена промяна. Автономните автомобили няма да бъдат поредния продукт. Това е съвършенно различно изделие. Е, автомобили и превозни средства, но не в класическия смисъл на думите има изследователи, които сравняват скока с преминаването от коня към автомобила като превозно средство. И разбира се, тук трябва да поставим въпроса за рисковете, защото настоящата оценка на риска се гради на две причини. Техническа повреда е, някаква повреда по колата. Това е директивата за отговорност за е, изделията и от друга страна действия човешка грешка. Е, тук имаме съответно гражданска отговорност и застраховки. Но в из... и когато водача е супер мощен компютър, т.е. преминаваме от А от Б към Ава, възможно е не само повреда, техническа повреда или нещо повече, тогато налага да се вгледаме по-подробно в директивата за отговорността за изделията, тъй като говорим за сложен продукт. Същото е, ако отнесем към другата страна. Лицето в, в автономния автомобил вече не е водач в класическия смисъл на думата. Тук има съответни национални разпоредби, които трябва да бъдат е, променени, актуализирани. На следващия слайд съвсем накратко съм очертала слабостите на сегашното законодателство. Това е резултат на подробна дискусия. Сега ще се спря само на основните неща. Два са основните кръга въпроси. От една страна съществуващите пропуски в европейското законодателство, които могат да бъдат запълнени и вече съвсем нови рискове, които по само частично се уреждат от действащото законодателство. От това са двете основни области. Защо смятаме, че директивата за продуктите PLD не е достатъчна? Това е един относително нов правен акт, който бе създаден след дълги години усилия и заинтересованите виждат в него известно равновесие, баланс на взаимоотношенията производители-потребители, но колкото по-сложни са изделията, толкова по-малко върши работа директивата PLD. От една страна поради ограниченията, защото това е директива с изключително широк обхват от е, моливи и писалки до изключително сложни изделия. И основната идея е, е свързана с въпроса за възможността да настъпи по, е, повреда защото към началото на момента на работата ставаше дума единствено за дефектни, повредени изделия, които, при които влиза в сила тази директива. Така че във всички случаи отговорността предполага да се докаже дефект при на, слизане от лентата на автомобила, така да се каже. Ли. А автономните превозни средства са много сложни. Софтуер, хардуер, е, различни форми на свързване. Всичко това е изключително здраво преплетено и би било много трудно един съд да се ориентира и да се произнесе по този въпрос. Едновременно с това производи родителите ще имат много широко поле за защита включително рисковете при разработване на нови изделия, което също води до съответни последствия, ако изхождаме от сегашното законодателство. Така че всичко, което е вписано в лявата колонка, е, е, ще се окаже е, надживяно, когато влезе в сила новата директива. Добавят се и нови рискове, които не са покрити, обхванати от определено европейско законодателство и законодателството за автомобилите. Например, грешка в софтуера. Какво става, ако нямаме техническа повреда на хардуера, а происшествието е предизвикано от софтуера или срив в мрежата или някакви външни компоненти при програмирането. Да не говорим за хакване и за киберпрестъпността това са рискове абсолютно извън действащото законодателство. Е, имаме ние някои неща в защит на личните данни, в киберпрестъпността, но а, ако един съдия трябва да се произнесе по такъв такова дело, има изключително, ще изпадне в изключително затруднение. Резултатът е виждате е, показан в дясно. Това ще е в ущърп на потребителите е, с, с е, а, ще възникнат много неясноти и сиви зони, голяма неяснота и широко поле за тълкуване. А това ще създаде ще даде повод за нови съдебни и повече съдебни дела. Ако се вгледаме в позицията, на настоящата позиция на европейските институции, парламента и комисията. Говорим за преглед на същ... до сега представените позиции. В парламент, за парламента изхождайки от резолюцията от 2017 година, действа по-активно, докато комисията предлага, чакайте да видим, да тръгнат колите, да се види как ще работят и тогава, което по, по мое лично мнение може да се окаже опасна позиция, защото фактите сочат че броя на автономните автомобили ще нараса много по-бързо, отколкото предполагаме. Е, може да се окаже, че закъсняваме, ще загубим конкурентните си преимущества е, и то ще се загуби е, добавената стоеност за Европа, която бихме постигнали при бързи действия. И е, сега в обобщение наказаното от мен до сега в съвсем взбита форма. Е, ако се предприемат действия, три неща трябва да се имат предвид. Първо, как да, да се съобразим с съществуващите ограничения, нови рискове и какви практически и процедурни правила ще бъдат необходими за отговорността в нови условия например, да имаме определени записващи устройства, които да бъдат задължителни и така нататък. В оценката ние се опитахме да разгледаме четири варианта на политически действия. Тук стигнахме до идеалния вариант, който е комбинация от различни варианти с отчитане на евентуал... последствията от евентуалните решения. Първи вариант не пипаме нищо, запазваме статуквото. Второ, промяна на директивата за продуктите PLD, да я отворим, така да се каже, за по-сложни продукти, като да речем автономните автомобили, да прехвърлим отговорността на производителите. Друга възможност е промяна на националните правила за отговорност при движение по, по пътищата и правилата свързани с пътното застраховане. И четвъртия вариант би бил нови е, правила и задължително застраховане, е, на което аз мятам да обърна особено внимание. И така, като се имат предвид споменатите пропуски и варианти, ние се опитахме да оценим ползата от всеки политически избор. избор. Използвахме количествени оценка и оценка за економическата ефективност при разпространение на автономните превозни средства, но а, сме опитали да отразим и ползите от законодателството а, а по-сложно вече е въвеждането на е, критериите, как да оценим добавената стойност по неколичествен начин. Седем критерии разработихме, виждате ги в дясно е, е, съдебни дела, отражение от иновациите и така нататък. Опитахме се да оценим тези критерии и на следващия слайд виждате резултатите, до които стигнахме. Ето резултата от това съпоставително, тази съпоставителна оценка. Разбира се, това са приблизителни данни. Ние, резултати. Ние не разполагаме с всички данни, за да видим обективно резултата от навлизането на автономни превозни средства. Може би варианта че 4 е най-добрия, защото вариант 3 ще реши до някъде въпросите, но не напълно. Сега, ако се върнем към предходния слайд, ще ви покажа как съм се опитала да обобщя източниците на европейската добавена сто, стойност. Економически 148 милиарда евро, които ще бъдат генерирани или могат да бъдат генерирани от европейски действия по-голяма сигурност за производителите, повишено доверие на потребителите в новите технологии и е, там, където не можем да квантифицираме, ето в дясно са и тези ам, и резултати. И накрая е, съм се опитала да обобщя всички фактори. Всичко е показано тук. Е, е, стана вече дума за 148 милиарда, но по-ценни са не количествените фактори. По-добра защита на потребителите, по-високо доверие на обществеността в е, новите технологии, по-добра координация между държавите членки при съответно изпитване и лицензиране и регистрация на нови превозни средства, което ще доведе до по-малко съдебни спорове и съответните разходи по операции. Всичко това е подробно описано в доклада, за това ще кажа само, че ако не последват е, европейски дейности. Е, цялата тази полза ще бъде изгубена и ще понесем разходите от е, прав... фрагментацията на уредбата и то не само за Европейския съюз и европейските държави членки, а в глобален мащаб. Така че, ако не направи тази стъпка, Европейския съюз може да загуби е, своите конкурентни преимущества. Виждате е, къде можете да намерите пълния текст. Накрая искам да благодаря на всички участници, економически анализ от Рант Юръп, е, също економически анализ от Утрехския университет. Това е което искам да кажа. С удоволствие ще изслушам и отговоря на въпросите по тази сложна, но интересна тема. Председателката, благодаря. Татьяна, хубаво е, че споменахте, че става дума за три различни проучвания – е, че има специалисти по е, правния анализ и по економическия анализ, би било интересно да чуем и тях, защото моя въпрос, първи въпрос, какви са техните политически предпочитания като политически вариант. Не, не, не бързайте, не бързайте да ми отговаряте, просто опитам. Така, първо, обръщам се към колегите. Имате ли въпроси и коментари по така представеното проучване? Ако не, можем да си вървим. Мога да си да, да, да, мога да продължа, защото не съм сигурна. Това ще бъде интересно, защото не съм убедена, че сегашните разпоредби са достатъчно добри. Не зная дали настоящите позиции на държавите членки са подходящи, защото чета в документи на ОИСР, че има недостатъчна координация, включително за изпитването на автомобили но е, може ли да има вариант, е, в който да си зададем въпроса, искаме или не автономни автомобили? Ако да, трябва да създадем необходимата правна сигурност. Така че, убедена съм, че пътят напред не е лек, защото ако променим директивата за изделията, а това няма да е лесно, защото това е изключително особен е, отрасъл е, с е, своите особености, но пък да говорим за съвършенно нова разпоредба е твърде оптимистично не зная дали вие ще можете да отговорите на въпросите ми, защото директивата за автомобилното застраховане в Европа и пък и националните разпоредби ня не гарантират защита на водача в автономния автомобил. Говорим ли изобщо за водач? Има ли водач в него? или лицето, което командва, така да се каже, при придвижването. Как може това лице да бъде застраховано и защитено срещу евентуални повреди и неблагоприятни последствия? Това е първи въпрос. Второ, как да докажем неизправности на тези развиващи се технологии? И третия ми въпрос от кой носи отговорността за апгрейдването, за актуализацията. Защото, мисля, всеки от нас е, е, ходи с смартфон в джоба и непрекъснато ми приспращат покан да го а, е, апгрейдна. И аз натискам бутончето по-късно и забравям. Когато говорим за този род обслужване, страшно няма, но когато залогът е опасност, как стоят нещата? Производителя или водача отговарят за апгрейдването? И каква е отговорността на водача, ако не актуализира? Кой носи отговорност в този случай? Това са някои от въпросите, които ме вълнуват. Зная, че не са лесни, а за срив или грешка на мрежата, ако има транспортно происшествие с автонимен автомобил, мога ли да съдя оператора на мрежата и как доказвам, че е мрежата, а не е софтуера или хардуера. За сега ще спра до тук. Надявам се да получа отговор на някой от въпросите си. Благодаря ви много за зададените, за формулираните въпроси, които попадат в центъра на целия този разговор. Наистина, възоснова на тези три задълбочени проучвания е, стигаме е, до извода, че нещата не могат да се правят на парче. А първо, е, както правилно казахте, в много държави, законодателни системи, водачът не е защитен. И при промяна също не се очаква. Що се да се до отговорността на производителя, не се очаква това да се промени. И възниква въпроса, операторът на автономния автомобил би могъл да бъде и друг участник в движението. И сега ние залагаме някои допускания. За сега се смята, че и до сега при класическите автомобили поведението на водача може да е рисково. Сега обаче с автономния автомобил това се променя и, и, и, не, и не е отразено на законодателството. В доклада са проучени няколко законодателства е, от три, е, подхождащи по съответно три различни начина. Е, е защитата се основава на, на риска на, или на вината. Е, или, или нещо смесено. В някои случаи водачът получава защита изцяло, в други въобще не. Няма хармонизация и отговор на общоевропейско равнище не е даден. Как да се докаже дефектът? Това също е, е повод за критика е, към сега действащата директива за отговорността на производителя – за сложните изделия. Това, това, това е изключително сложно и скъпо. Обикновеният потребител, разбира се, не би могъл да води каквото и да било исково производство, е, имайки предвид мощта на, на производителя. И. Again, why uh, in the report uh, the conclusion of the legal analysis report says that fixing... И, а, правният анализ е, сочи, че уреждането на всички тези проблеми по линия на директивата за отговорността на производителя би било трудно. Изменението на националната уредба за хармонизиране на националните разпоредби за отговорността на, на участниците в движението се оказва още по-трудно на общо европейско равнище. Кой да отговаря за обновяването на софтуерните версии? Това е. Да, обсъдихме и този въпрос. И. Това е пак е, е сива зона, няма яснота е, зависи от е, конкретна формулировка, от тълкуванията на съда. Е, и, и това също би породило спорове. Дали ако след десетото предупреждение да обновите програмната версия, вече вие като потребител сте отговорен за небрежност, но пък производителят би могъл да заложи и някакви технически предпазни механизми, например за автоматично обновяване и така нататък. Question, uh, soft... И възниква, възниква и друг въпрос, нали? Става, става дума за софтуер. И според някои е, изследователи не, далеч не е сигурно, е, че програмното осигуряване, софтуерът, може да бъде третиран като продукт по смисъла на директивата за отговорността на, на производителя или продуктовата отговорност. И възниква дори в този случай, дори да се приравни към продукта, към материалния продукт, възниква въпроса кой отговаря. Разработчика на софтуера или производителя на автомобила. По-нататък, как стои въпрос за отговорността при ненавременно актуализиране на софтуера и така нататък. Ам... Наистина, това са въпроси, които, е, по които няма яснота и е, които биха породили е, много и много съдебни спорове. А, сега, ако можем да съдим по писменно заявените становища на комисията, сега действащото законодателство може да уреди, да доспособства за уреждането на споровете. Да, пита се обаче на каква цена – Следващ въпрос за неизправности на мрежата. И от там възниква въпроса дали свързаността и съответно достъпа до мрежата е част от продукта. И ако да, то отговорността е на производителя. Ако обаче производителят насочи изпълнението към трето лице, като отговорно, твърдейки, че то е отговорно за достъпа до мрежата, то съответно и продуктовата директива няма да се прилага и така нататък. Виждате, те са множество трудности, които поражда е, тази материя и вероятно ще, ще се очаква е, нова и нова съдебна практика на европейско, на национално равнище. Естествено, националната практика ще води в различни посоки, нали, предвид сега действащата уредба и според мен кашата, бъркотията ще е голяма. Благодаря. Е много интересно. Не знам дали всички споделят този ваш извод, но във всеки случай той е много интересен. Има ли други колеги, които желаят да се включат? Not, And... Не виждам. В такъв случай ви благодаря сърдечно за експозето а пък и разполагаме с внесените от вас документите да се запознаем в подробности. Благодаря на вас, на експертите. И с това се изчерпва дневния ред на следобедното ни заседание. И до утре. Е, следва, разбира се, заседанието на координаторите.